Buonasera a tutti. Cominciamo la riunione. Innanzitutto... Добър ден. Нека да започнем работата за следобедната сесия. В началото, преди да дам думата на председателя Калдейра, искам да направя няколко изявления относно решенията, взети тази сутрин на заседанието на координаторите – има бележка, която вече ви е изпратена по темата, така че няма да говоря надълго и на широко. На първо място, взимането на решения, отложени от последното заседание, по отношение на избирането на новите членове на Сметната палата, това ще направим малко след изслушванията. Госпожа Гресле беше избран за докладчик по споразумението Линкт. Имаше специални докладчици по упростените митнически процедури. Господин Либерацки ще бъде докладчик относно законодателното планиране. По службата за външни дейности потвърдихме госпожа Гресле – тя ще бъде нашия представител. Ще изчакаме бъдещите реакции на комисията относно това кой с какво ще се занимава. Ще изчакаме избирането на докладчик и от името на социалистите. По отношение на другите точки в дневния ред, проведохме дълги разисквания относно временния директор на ОЛАФ, господин Айлат. Освен това, имахме и други разисквания относно обявата за свободно работно място, която трябва да бъде публикувана от комисията относно избирането на нов генерален директор на ОЛАФ. Ще обсъдим този въпрос допълнително на следващото заседание на координаторите. Приехме програмата за делегацията на нашата комисия в Гърция от 27 до 29 април. Ще има изпращане на бележка към господин Дъв относно нашата оценка от изслушването на комисаря и някои критични моменти, свързани с това. На следващото заседание политическите групи трябва да ни кажат какви проучвания ще одобрят за 2010 година. Някои политически групи вече ни казаха какви са те. ще разберем и какви ще са условията за изслушването на новите кандидати за членове на Европейската сметна палата, както и делегациите на Комисията по бюджетен контрол за 2011-2012 година. Ще обсъдим и членовете на изслушването, посветено на научно-развойната дейност – Секретарията изпрати преди известно време един имейл. Не знам дали сте успяли да го прочетете. До 6.30 тази вечер, между 6 и 6.30 ще продължим обсъждането на въпросите, свързани с заседанието на координаторите, така че ще се опитаме да приключим до 6 часа работата на групата. Сега искам да дам думата на господин Витор Дасила Кадева, председател на палатата, за да представи работната програма на Европейската сметна палата за 2010 година. Господин Калдейра. Господин председател, уважаеми членове на комисията, за мен е чест да присъствам тук днес и да ви представя работната програма на Европейската сметна палата палата за 2010, която вече ви предоставих. Тази програма е изготвена от съда с ясното съзнание за това какво представлява средата на одита, в която работим. Съюза продължава да усеща е, ефекта от економическата и финансова криза и в момента се намира в период, който има своите предизвикателства за е, управлението на економиката. Правителствата се опитват да намалят разходите и да постигнат повече с по-малко средства. В този момент и европейските институции също минават през период на обновяване. Имаме нов парламент, нов договор, нова комисия. Това ще предостави ред възможности за подобряване на финансовото управление на Европейския съюз и не най-маловажни от тях са планираното преразглеждане на финансовия регламент, преразглеждането на бюджета и подготовката за новата финансова рамка от 2014 година. През 2010 също ще се обнови и сметната палата. Ние възнамеряваме да приемем нов правилник, който вчера бе одобрен от съвета а също и така ще имаме и няколко нови членове. Работната програма за 2010 година на Сметната палата включва много задачи, които да помагат на основните отговорни лица, отговорни за управление и надзор на европейските фондове, да се възползват от възможността за промяна. Програмата е изготвена в съответствие с целите на стратегията на съда и които продължават да бъдат актуални и сега. Стратегическите цели на палатата е да постигне максимално въздействие от своите проверки и да увеличи ефективността, като най-добре използва ресурсите. Работната програма очертава приоритетите на Сметната палата, докладите, които възнамеряваме да публикуваме както и новите задачи по отношение на одита, които ще започнем тази година, но ще публикуваме доклади за тях в следващите години. И редовно правим преглед на нашите приоритети във връзка с одита, за да използваме максимално ефективно средствата. За периода 2009-2019 сме формулирали ред области на интерес, както и конкретни приоритети за 2010. Сред тях са растежа и работните места, климатични промени, устойчива Европа, Европа като глобален партньор и по-добро администриране. Съда ще разгледа тези теми в е, съответния период и то в рамките на всички задачи за одит, които, които ще представляват и основата за нашите годишни доклади. Голяма част от ресурсите на Сметната палата се отделят за изготвяне на годишните отчети за изпълнението на бюджета и европейските фондове за развитие. Там се съдържат и декларациите за достоверност, за надежността на европейските отчети и законността на съответните е, транзакции. Миналата година отбелязахме прогрес в смисъл, че Общото ниво на неправилни плащания е намалено, но също така отбелязваме и областите, където има все още твърде висок ниво на, не, закономер, на неправилни плащания. Работата върху доклада ни за 2009 все още продължава. Смятаме да разгледаме и много годишен елемент от е, плащанията, като делим специално внимание на връщането на средства и корекциите. Ще се опитваме в доклада да надградим над структурата, която бе е, въведена през 2007 година. Е, Сметната палата признава също, че все още има какво да се подобрява в ефективността на своя подход, както и в яснотата и последователността на своите годишни доклади. За тази цел, миналата година го обявихме и тази година също, ще създадем един мозъчен тръст, който да обсъди в какви насоки да се развива финансовия аудит на европейския бюджет, включително да дефинираме как да изпълняваме конкретните оценки. Работата на този тръст ще приключи през 2010 година. Планираме да публикуваме 40 конкретни годишни доклада за агенциите, изпълнителните агенции, съвместни предприятия и други европейски институции – тези органи са все повече на брой и е, това поставя и възможности и рискове пред финансовото управление. Съда има ресурси също да извършва определен брой е, конкретни проверки за начина на изпълнение на проекти и съответствието на изпълнението им. За тази цел се публикуват специални доклади. Ние отчитаме ред фактори, като риска, вре, периода, който е изтекал от предишния одит, предвидени е, нови развития в е, финансовите или е, оперативните разпоредби, политически и обществен интерес. Програмата за 2010 има няколко специфични приоритета. Иновации, вътрешен пазар, човешкия капитал, устойчива енергия, стратегията на комисията да упрости регулаторната рамка за бизнеса и за гражданите и многогодишната естество на разходите. Ние планираме да публикуваме 20 специални доклада. До тук сме публикували 4 на тема професионално обучение за жени, предприсъединителните помощи за Турция, помощта на Европейския съюз по линия на ООН и е, доклада за регионална економическа интеграция в Източна и Западна Африка. Планираме да публикуваме още 16 доклада, включително тези свързани с ключови приоритети за 2010 година, включително клиренс, връщане от е, фонда за земеделие, е, инфраструктура за научни е, изследвания, мерките за мобилност на програмата Леонардо да Винчи и оценката на комисията за въздействията като част от е, политиката и за по-добро администриране. Като част от нашата програма с 2010 Палатата също планира да започне работа на поред задачи, които ще отчетем през 2011. Включително управлението от страна на Комисия на човешкия потенциал и мерки за намаляване на капацитета на риболовната флота. Ключова цел на палатата за 2009-2012 година е да се увеличи броя и да се подобри навременността и качеството на докладите, специалните доклади. Броя на докладите се увеличава. 12 бяха през 2008, 18 ще бъдат през 2009. Но палатата съзнава, че все още може да се направи нещо по отношение на сроковете. Едно от ключовите в правил... промени в правилника е създаването на отделни камери, които ще дадат възможност да има уеднаквени процедури за изготвяне на специалните доклади. За подобряване на а, системата за управление на качеството при одитите, ние а, възнамеряваме да извършим мерки с цел отчитане на влизането в сила на новите международни стандарти. Ние също така издаваме и становища по финансовите последици от законодателни предложения по искане на други институции или по наша инициатива. Е, вдъхновени от вашата комисия, господин председател, през 2009 палатата направи преглед на своите годишни специални доклади, за да може да представи на новата комисия какви са, по мнение на палатата, основните рискове и предизвикателства за подобряване на финансовото управление на Европейския съюз и съответно бюджета. Те бяха публикувани в мнение, становището на палатата номер 1 от 2010. С удоволствие отбелязвам, че президент Барозо в изказване пред е, парламента е, отрази някои от основните теми на нашето становище, когато подчерта, че комисията трябва да се съсредоточи върху качеството на използване на средствата, за добавената стоеност на европейско ниво и за ефективността. Също така вчера комисара Шемета подчерта тук пред вашата комисия колко е важно да се обръща още повече внимание на качеството на разходване на средствата. Става дума за коментарите по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Господин председател, уважаеми депутати. Тъй като е, обществените фондове намаляват, изключително важно е да се подобри качеството на разходването на средствата. Сега е време за обновление на Европейския съюз и на съответните институции. Договорите от Лисабон засили ролята на парламента при надзора на бюджета – и потвърди ролята и мандата на Сметната палата като независима външна институция за одит на Европейския съюз. Съответно, палатата ще продължи да сътрудничи с вашата комисия в дух на взаимоуважение и ще дава възможност Европейския съюз да се възползва от възможностите да постигне реформи и да подобри финансовото си управление. Благодаря. Благодаря ви, господин председателю, за това представене. Госпожа Греслер поиска думата. Благодаря, господин председателю. Господин председател на Сметната палата, вие предвиждате 20 специални доклада. Това ще ни отвори много работа. Не зная дали съм чак толкова доволна от този факт. Ще видим. Знаем, че палатата работи усърдно и ние високо ценим това. От името на моята група искам да благодаря на вас и на вашите сътрудници. Вие вършите много ценна работа. Ние непрекъснато търсим вашата помощ, защото проблемите вместо да намаляват, нарастват. Искам да напомня няколко неща. Ние имахме известни проблеми с получаването на информация, свързано с декларациите за достоверност. Ние бихме искали да получим повече информация, за да можем да решаваме проблемите, например сферата на земеделието. Франция и Германия имат по-малко от 1% грешки, отколкото други страни имат над 10%. Това са данни на комисията, но ние искаме от палатата да разберем какви са проблемите в държавите членки, какви са данните за държавите членки. Тоест, ние се нуждаем от повече информация. и ние очакваме палатата да ни помогне с надежни данни, защото вие сте обективни. Комисията също разчита на данни, които се подават от държавите членки. Не знае колко са достоверни те. Ние искаме да получаваме информация за това колко достоверни са данните, които постъпват от държавите членки. Това ни сочи опита. Относно въпроса за националните декларации. Отново тази година ще има много дискусии по въпроса. Вие излязохте с съобщение, което ние разгледахме, но се нуждаем от една система, върху която да надграждаме за да можем ние, държавите членки, да работим на тази основа и да видим по какъв начин националните проверки и националните декларации могат да помогнат. Тоест, трябва ни нещо, на което да се опрем, когато получаваме националните декларации. Да имаме една ясна картина и то, колкото е възможно, по-скоро. Ние се нуждаем от целенасочена помощ от Сметната палата по този въпрос. Трябва да а, помислим под каква форма може да стане това. Вие казахте, че можем да разчитаме на вас и ние приветстваме тази покана. Вие не казахте нищо за националните сметни палати. Зная, че това е труден въпрос, но бихте ли ни казали колко добре работите с националните сметни палати, къде виждате възможности за подобряване на взаимодействието с тях? Предвид на изключително амбициозния график, който имаме, Въпросът опира до това дали да използваме различни процедури. Разбира се, нещата не могат да станат за една нощ. Трябва да мислим обаче в перспектива. Не можем да разчитаме само на националните декларации. Ние критикуваме отдавна системата за възстановяване на неправомерно а, отпуснати средства. Вчера имахме а, кратка обмяна на мнения с а, комисаря по регионалното а, развитие и нещата изглеждат а, доста потискащи. За нас е важно да получаваме действително надежни данни и откъде може да дойдат тези данни. Отново искам да ви благодаря. Председателят, благодаря председателят на Сметната палата за отговор. Благодаря ви. Благодаря ви също и за любезните думи, отправени към палатата. Ние сме признателни и за вашата подкрепа и за признанието, което ни засвидетелствате. Сега бих искал да се спра на направените от вас коментари. Ние се опитваме по най-добър начин да използваме наличните ресурси. Целта ни е да, да публикуваме 40 доклада през 2010. Това сигурно ще създаде някои трудности в работата на вашата комисия, но ние сме отворени да обмислим най-добрите добрите начини за взаимодействие и за най-доброто използване на този тип доклади. Тези доклади трябва да излизат своевременно и ние ще направим всичко, което е по силите ни в тази посока. Нашето намерение винаги е тези а, доклади да помогнат на вашата а, комисия да се запознае с а, проблемите, които могат да бъдат отразени в декларацията за достоверност на отчетите. Въпросът, който вие отпратих, отправихте е, че декларацията за достоверност, която издава палатата, трябва да дава повече информация за състоянието на отчетите. Сега, заедно с колегите, ние търсим най-добрите начини да решим този въпрос. Но трябва да сме наясно, че най-добрият начин да предоставим на вашата комисия, на парламента и останалите институции повече и по-задълбочена информация чрез наш, нашите специализирани доклади. Аз казах, че а, по приключването на а, сметките по системата за възстановяване на, на правомерно раздадени суми в а, земеделието, а, че това са области, в които ние ще изготвим специализирани доклади. Работата, която осъществяваме с националните а, сметни палати, не беше подчертана в момента от мен, защото това е непрекъснато това, това се осъществява непрекъснато. Така че аз едва ли ще ви кажа нещо а, ново. Ние в рамките на Комисията за контакти се опитваме да постигнем съгласие по прилагането на един общ подход, който да се прилага по отношение на декларациите за достоверност. Надявам се, че тази година ще постигнем такова съгласие. И така всички национални институции, които искат да работят на тази основа, съгласно техните програми и инициативи, а да използват с един и същи подход, да следваме едни и същи цели, защото по този начин ще е много по-лесно за Европейската сметна палата да използва свършената работа. Но ние направихме повече от е, това. Ние се договорихме да работим на двустранна основа в аудиторската област е, с е, три одитни институции, най-вече сферата на отпусканите средства в земеделието. И а, това е свързано с а, условията, които ще се прилагат при конкретната ни работа на място в сферата на земеделието. Има да извървим още дълъг път. Ние уважаваме работата на националните сметни палати. Те са независими институции. Те имат различни правомощия съгласно конституциите на съответните страни. Затова трябва да гледаме на всичко това в съответния контекст. За националните декларации. Трябва да се прави разграничение между националните декларации, които се представят от съответното министерство, като част на изпълнителната власт, да речем Министерство на финансите, Те се аудитират от националните палати. Но трябва да има една стройна система за, за контрол, като се използва една и един и същи а, подход. Но това се прави на национален национален мащаб и трябва да се разглежда в контекста на валидните за съответната страна правила. Една декларация, която казва, че всичко е наред в отчетите, където дори се съдържат възможности за възстановяване на някои суми, какъвто случай имаше. Но ако има нужда от възстановяване на средства и същевременно се твърди, че всичко е наред, очевидно, че нещо не е балансирано. Националните декларации се а, изготвят а, на базата на вътрешния контрол – и те могат да дадат и уверение на Европейската комисия, когато нещата се принесат на европейско ниво. И комисията може да направи съответни препоръки. Но отново искам да подчертая, че те се изготвят от националните сметни палати съгласно техните договорени цели. Тук става дума за различна категория палатът, сметната палата може да разчита в по-голяма степен на тези декларации. Но има също на трето място и годишни резюмета, които се предоставят от националните органи. Те се предоставят на Европейската комисия като доказателство за достоверност. Това е изискване съгласно регламента. Сега се преразглежда финансовия регламент и може би сега е момента да се види каква е- какво сме извлякли като полука и как може да допринесем за подобряване на тези годишни резюмета като част от системата за вътрешен контрол. Те трябва да се разглеждат именно в тази рамка. И тук основна роля има да играе комисията. Европейската сметна палата може също да използва тези декларации. Не бива да слагаме твърде много различни нива на контрол, без друго системата за контрол и е доста а, сложна. И въпреки това имаме ниво на а, нарушения. Затова е необходимо да има а, увеличаване на органите, осъществяващи контрол, само ако това води до допълнителен положителен ефект. Основният въпрос опира до надежността на информацията. Да се гарантира, че информацията е надежна. Ние работим в тази посока, но ние не можем да заменим комисията в нейната работа. И най-вече ние не можем да заменим отговорността на държавите членки. Ние трябва да, гарантирим, да гарантираме, че всеки ще поеме своята отговорност според договора. Има предложение, където се казва, че бюджетът се изпълнява от комисията съвместно с държавите членки. Какво означава всичко това? Дали има нещо ново? Дали искаме повече отговорност от държавите членки? Или пък това е просто признание на ситуация, която вече съществува без друго? Не знае как тази промяна в договора ще се отрази в финансовия регламент в палатата. Ние ще разгледаме предложението, ще излезем с наше становище и чрез това становище въпросите за националните декларации, за годишните резюмета, за възстановяването на, на суми ще могат да бъдат обхванати. Благодаря ви много. Господин Либерацки, благодаря, господин председателю. Чух представянето на председателя. Разгледах с голям интерес и работната програма за 2010 година. Нека да направя своите коментари. Искам да ги поставя светлината на нашия дебат за освобождаването отговорност за 2008 година. Господин председателю, Приветствам факта, че приоритетите за 2010 година са толкова ясно очертани. Радвам се, че има пет приоритета. Имаме ясни и точни приоритети, които са малък брой, защото ако имаме голям брой приоритети, това означава, че няма да има никакви приоритети. Има някои нови елементи тук, би ги нарекал така, като се има предвид, че имаме нов състав на комисията и на Европейския парламент, имаме нещо като ново предложение от страна на Европейската сметна палата. По отношение на освобождаването отговорност за 2008 година, Европейската комисия критикува методологията, която използва Европейската сметна палата, най-вече във връзка с извадките. Мисля си, че ще е добре в тази връзка да обменим гледни точки и с Европейската комисия. Това ще е важно. Нека да чуем какви са аргументите на комисията. Защото иначе Европейската комисия ще критикува поне още веднъж методологията. Методологията всъщност, разгледана в дългосрочен план, представя някои тенденции – ако възнамерявате да анализирате тази критика, която беше отправена, моля да ни уведомите. По отношение на маржа на риска, какво представлява този марш на риск, който може да предприема комисията? Същия като този в Кохизонния фонд или различен? Мисля си, че по отношение на фондовете не би трябвало да има такъв голям риск, както по отношение на научно-развойната дейност. Искам да разбера какво смятате вие. Мисля, че трябва да се прави разлика между обоснованите грешки и си мисля, че трябва да се определи допустимия риск. Приемам вашата декларация относно годишните разходи. Мисля, че е добре да се говори за конкретни държави членки и за конкретни проекти или инициативи. Добре е разходите да бъдат разделени последния начин. Разходи, които са изразходени и разходи, които са могли да бъдат изразходени, но не са били изразходени. По отношение на сумите, нека да разберем по отношение на агрегираните данни, дали става въпрос за 7 милиона, милиарда, извинете, за 14 милиарда – Искам да разбера и какво смятате по отношение на казаното от госпожа Гресле. Говоря за структурните и кохезионните фондове. По отношение на средносрочния преглед на използването на фондовете, мога да кажа, че изчакваме доклад от името на председателя на нашата комисия и след доклада ще съпоставим съответните данни. Искам още веднъж да ви благодаря за това, че се присъединихте към нас. Благодаря ви за представянето. Благодаря за думата. Нека да чуем още няколко коментари и след това ще дам думата на господин Калдера. Госпожа Холмайер е наред. Господин председателю, господин председателю на Сметната палата, благодаря за това, че сте тук. Аз съм нов член на тази комисия. Радвам се, че Сметната палата е готова да работи заедно с парламента и ни подкрепя в нашия опит да засилим прозрачността. Искам да поговоря малко за докладите, които вие споменахте. Имам конкретен коментар нещо, което трябва да бъде разгледано по-отблизо. Много колеги от другите партии засегнаха този въпрос в различни комисии. Ще разгледаме този въпрос и в комисията по бюджети. Става въпрос за програмата ШИС-2. Това е програма свързана с Шенген. За нея се правеха планове през последните 8 години. Имаше опит тази програма да започне някъде през 2006 година, обаче нещата се провалиха. 8 години, 8 милиона изразходени, резултата е нулев. Комисията се надява да получи разрешение да продължи планировката по отношение на ШИС-2, само че това не отразява нашата позиция. За много от колегите тук, във всички партии, това е нещо неприемливо. Мисля си, че Сметната палата би трябвало да направи разследване защо тази програма се провали по толкова ярък начин – Нека да се види какво е станало с потока на парите, с онези, които са спечелили търговете, да се види как са участвали държавите членки. В крайна сметка имаше работа в продължение на 8 години. Обещах на колегите да отправя това искане към вас. Това е нещо мащабно. Трябва да се върнем към миналото и да поровим там. Трябва да обърнем взори към бъдещето. Надявам се, че нямате нищо против, че повдигам този въпрос. Знам, че имате годишна програма. Само преди няколко часа обаче взехме решение да представим пред вас този въпрос. Говоря от името на много колеги. Благодаря. Ако няма други желание за изказване. Господин Гейер. Благодаря. Господин председател, благодарен съм на госпожа Холмайер, защото аз щях да говоря по същия въпрос. Много ви благодаря. От една страна се изненадахме, от друга страна Не за първи път става така, че различните заинтересовани лица повдигат въпроса за базите данни в голям формат. Не за първи път комисията се оплаква Положението изисква сериозни мерки и никой не е по-квалифициран да се справи с трудностите от сметната палата. Искаме да се подобри положението, искаме да чуем как обаче ще стане това. Трябва да следим отблизо дали се спазва суверенитета на Европейската сметна палата. От друга страна се чудя как можем да подобрим сътрудничеството и синергията между различните институции за бъдеще. Благодарен съм, че винаги сте готови да чуете притесненията на нашата комисия. Сигурен съм, че изразявам позицията на нашата политическа група, когато ви благодаря за работата. Радвам се, че сте готов да дойдете при нас и да споделите резултатите, да отговорите на нашите въпроси. Благодаря ви и за неофициалните контакти с вас, за да може да обменяме идеи на още по-широка основа. Винаги е добре да разберем какво смята Сметната палата за нашата работа и нашите идеи. Това ни улеснява. Извинявам се, че малко закъснях. Днес след обед трябваше да говоря пред 50 представители на едно училище за журналисти в Германия. Там описах нещата по малко по-различен начин. Казах, че нашата комисия в крайна сметка не е чак толкова стрикна и строга, защото в крайна сметка има Европейската сметна палата. Въпросът е следния. Ще сме готови ли при представянето на годишния доклад Ще можем да поставим, вероятно, въпроса на дневен ред. Ще можем да направим преглед на изминалите 12 месеца, да поговорим по въпроси, които са нещо като трън в очите. Смятате ли, че нашата работа ще е полезна за вашето годишна декларация, за годишния ви доклад. Госпожа Андреасен, благодаря господин Калдейра за вашата презентация. Тя беше много полезна. Вече редица години нивото на грешките в Европейския съюз се обосновава с сложността на правилата. Малко беше направено през всички тези години и затова въпросът ми е следния. В хода на вашата работа определено се натъквате на много примери, които доказват необходимостта от промяната на правилата. Няма ли да е полезно да издадете някакъв наръчник или книжка с примери, къде могат да се опростят правилата, защото в крайна сметка няма как да разрешим проблемите. Те ще продължават да се съществуват. Говоря за грешките. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да бъда по-кратък, отколкото при първото си изказване. По отношение на въпросите на господин Либерацки. Виждам, че той е критично настроен, виждам защо. В Сметната палата работи възоснова на международни стандарти. Ние актуализираме докладите, всички елементи свързани с декларацията за достоверност се актуализират. Естествено, готови сме да променим правилата, методологията, но нека да ви кажа, ние сме аудитори и ние определяме по какви методи ще работим. По какви стандарти. Отбелязвам си молбата за това да има помощ от страна на Сметната палата относно осигуряването на надежността на данните. Ще се опитаме да го направим само, че първите по веригата, които са отговорни, са държавите членки, не е Сметната палата. Ние ще се опитаме да ви дадем максимална увереност за това, че работим за достоверността на данните. Готови сме да разгледаме молбите на парламента, на вашата комисия в частност, за конкретни одити. Това няма да е нито първия, нито последния път, когато се прави нещо подобно. Мисля, че тези искания трябва да бъдат изпратени обаче в писмен вид, за да можем да разгледаме всички въпроси и естествено според наличните ресурси ще действаме своевременно. Мисля, че трябва да работим усилено за провеждането на една годишна среща между членовете на вашата комисия по бюджетен контрол и членовете на Сметната палата. Направихме това в началото на септември миналата година. Мисля, че според нас това е правилният форум, на който да разберем на какво да наблегнем, когато изготвяме нашата програма ще видите от презентацията на професор Боничи след малко, че онова, за което той ще говори, се основава на едно конкретно предложение на член на вашата комисия. В тази връзка ние сме отворени, открити спрямо вашите предложения. Естествено, осъществяването на идеите зависи и от необходимите наличните ресурси. Мисля, че една годишна среща между Сметната палата и комисията ще е правилния форум. Последният ми коментар ще комбинира два въпроса. Единия на господин Либерацки, другия на госпожа Андерсен. Господин Либерацки попита колко е голям допустимия риск. Как се прави оценка на риска и как се прави диференциация. Госпожа Андресен каза, че пък трябва да има промени. Да се уточни какво ще се променя и как ще се променя. Ние в нашите доклади казваме какво може да се направи, за да се променят нещата за в бъдеще какво се направи в научната дейност, например. Новите правила за седмата рамкова програма в областта на научната дейност. Тези промени бяха вдъхновени от предложения, които бяха правени на няколко пъти от Сметната палата. Ние обаче не сме институция, която може да извършва законодателна дейност. Европейския парламент и съвета са законодателите. Ние можем да дадем нашите препоръки и предложения, онези, които смятаме, че са най-добре, най-добри, само че отговорните законодатели са в сградата на парламента и в съвета. Новия договор задава нова рамка по отношение на принципа на субсидиарността. Те се основават на предложения от Европейския парламент и съвета. Готови сме да дадем нашите предложения, само че ние не можем да променим нещата. Единствените ни правомощия са да препоръчваме. Естествено, стремим се нашите препоръки да се основават на конкретни данни. Останалото зависи от другите институции, затова искам да подчертая още веднъж, че сътрудничеството между различните институции е изключително важно, за да може да се променят нещата и да подобрим финансовото управление в Европейския съюз. Благодаря на господин Калдера за представянето на тяхната програма за 2010. Нека сега преминем към точка 20 от дневния ред. Становище на 2010 на Европейската сметна палата. Подобряване на финансовото управление. Сега давам думата на члена на Европейската палата, господин Боничи. Благодаря, господин председател. За мен винаги е удоволствие да бъда тук и да обсъждам теми с вашата комисия. Трябва да кажа, както каза и председателят, че е, основните съображения за изготвяне на този документ дойдоха от вашата комисия за да подадем на новата комисия и идея представа за проблемите, рисковете, предизвикателствата, които съществуват. Документ е 70, от 78 а, страници. Опитахме се да го направим пределно кратък, за да могат а, да го ползват директно комисарите, да не получават само обобщения от него, от асистентите си. Има няколко предизвикателства, на които трябва да поставим акцент и за които трябва да се направи нещо. И затова ще започна с една презентация. Както виждате, е, комисията от 1999 година започва програма за вътрешни инициативи за подобряване на контрола на използването на фон, европейски фондове. Когато започна е, тази дейност, нямаше доклади по дейността. Много важен инструмент е това. Разбира се, има място за подобрение, но съда, съдебната палата, извинете, отчита подобрения във вътрешния контрол на комисията и общо намаление в нивото на грешката. Смятам, че това е много важно като резултат. Но палатата също отчита и високо ниво на грешки в някои много сериозни, чувствителни области от бюджета. След вчерашните дискусии, може би трябва да се спрем малко на тази тема, защото останах вчера в малко неловко положение. Първо, вижте първата колона. Първата колона е нашата оценка за системите за надзор и контрол. Това са ключови елементи. От тях зависи доброто функциониране на програмите или не доброто. В е, областта на доходите и на административните разходи е, всичко е добре. А всички други графи се оценяват като частично ефективни. За мен всички тези останали графи трябва да бъдат отцветени в зелено. защото поне системите, които съществуват страните членки и системите на комисията, те трябва да бъдат ефективни. Какво означава това? Ние като кажем, че са частично ефективни, означава, че ние откриваме пропуски в тяхния начин на действие. Едни или други. Така че не, не следва да бъдем самодоволни. Има още много работа, която да се върши. Разбира се, не е само от страна на комисията средствата се разходват и управляват съвместно, така че и страните членки имат отношение. Голяма част от контролните системи са свързани с това как страните членки управляват плащанията до крайните бенефициенти. И там се боя, че е нужно да има най-висока степен на подобрение. А те могат да бъдат постигнати само с съвместни усилия. Не знам колко струват тези системи за надзор и контрол, но те със сигурност отнемат средства. И за това не е въпрос да отпускаме само средства, а да мислим как могат да бъдат подробени, подобрени тези системи. Нашите доклади дават известна представа именно за тези проблеми. Може би трябва да подхождаме с известна предпазливост, защото нашите тълкования понякога са малко е, по-оптимистични. Например, днес коментираме дали е, подхода ни към Гърция е бил удачен. Имаше още в предходни доклади, поставяше се под въпрос. Но въпросът е, имаме ли вече достатъчно данни да можем да оценяваме? Е, в годишните доклади за дейности не винаги това е възможно. Парламентарна делегация знаем, че ще посети Гърция и ще е добре да се погледне да, как точно се изпълняват системите за контрол. Особено системата за вътрешен одит. Това е изключително важно, защото ние можем да си поставяме каквито си искаме изисквания за нивото на грешката, но ако системите за контрол не работят, до никъде няма да стигнем. Така че, определено, честно казано, трябва да се сложи акцент на този аспект. Във втората колона виждате подобряване в някои области, замеделие, например. Естествено, има и някои нови предизвикателства е, в е, нови страни членки, които през 2008 са получили само ограничен брой средства. И трябва да се види системите, как функция на контрол в тези страни действат така, че нарушенията да са минимални. В областта на сближаването виждате, че там нивото на грешката е над 5%. Спомена се тук цифрата 11%. Но все пак аз винаги така призовавам да бъдем предпасливи. Значи от гледна точка на статистиката цифрата 11% е и ние до голяма степен сме сигурни в тази цифра, Тоест, че поне 11% от, случаята, от средствата не е трябвало да бъдат изплащани. Сега става дума за програмния период 2000-та до 2006-та. Две трета от плащанията спадат в този период – и много ни е интересно да видим какви е, резултати ще получи комисията от тези мини декларации за е, достоверност. Е, сега комисията върши това в линията на вътрешния си опит и, одит и това е много интересно, защото там се направи един тест от извадка от данни за новия период да видим как се случва. Разбира се, този метод си има своите ограничения и затова трябва да бъдем предпазливи относно показаните резултати. Но в новия период, според нас, това е нов програмен период с нови регламенти, които са в сила. Данните са окоръжаващи. Сега как какви точно ще са резултатите, не можем да кажем. Комисията а, прояви инициатива да види как точно а, вървят нещата. Смятам, че това е много похвално, но все пак да бъдем предпазливи. За сега става дума само за една извадка, за определен вид транзакции, където обикновено няма големи проблеми. Само 15 страни членки са обект на теста. Така че е, не смятам, че трябва да е, така съвсем не безпокояване да спът хората, които е, постигат тези резултати. Те са прекрасни, но все пак е, така. Призовавам комисията, може би да направи подобни изчисления тази година с по-голям обхват, малко по-подробни. И това ще ни даде също много полезна представа. Също, когато има проблеми по отношение на одита, много често има практика да се извършват така наречени фокусирани е, тестове и изследвания – фокусирани на една страна или на конкретна програма, зависи. Но тези фокусирани или насочени изследвания имат за цел да идентифицират къде са или какви са проблемите. И това е инструмент, който може би генералните дирекции трябва да използват повече при изготвяне на докладите за дейността от една страна, да, извършват се одити, но понякога има проблеми в дадени области. Примерно, ако се направи един такъв преглед за структурните фондове в новия програмен период, може да се потърсят къде са проблемите един такъв подход ще ни даде отговори на част от въпросите, които постави госпожа Греслер. Ще имаме малко повече информация къде е отговорността, дали в страните членки или комисията. Ние не можем да направим това като палата, защото имаме ограничени ресурси. Но това е важна задача за финансовото управление. Управлението трябва да отчита ясно какво се случва с фондовете, в съответни страни и съответни програми и какви могат да бъдат и трябва да бъдат корективните действия. Области с високо ниво на нарушения, това са сближаване, външна помощ, развитие и разширяване. Малко по-малко са проблемите в е, научните изследвания и е, развитие на е, селските региони. Там дори се наблюдават известни подобрения. Това е добре. Но все пак нивото на грешката е високо. Опитахме се да идентифицираме основните нарушения. Едното е недопустими искания за възстановяване на средства, неизпълняване на условията за плащане, нарушаване на разпоредбите за обществени поръчки и търгове. Мисля, че това е област, където се нуждае от простяване. Всички страни е, имат съответни разпоредби за обществените поръчки, така че какъв е проблема и европейските средства – да минават през подобни правила, свързани с търгове и обществени поръчки. В структурните фондове там съществуват немалко проблеми. И двете основни, двата основни проблема е недостатъците на системите за контрол на риска. И то в последното ниво, на ниво на бенефициентите а също така и сложността на правилата за тези, които могат да получават съответните средства. Министър от Испания вчера коментира, че не може нещата да се упростяват безкрайно, без да се загубят е, някои елементи за насочване на, на средствата към конкретни области, но Понякога се питам, е, когато правилата са прекалено сложни, дали целите могат да се постигат такива, каквито се търсят. Това е една трудност, където може да се работи. Как да се намалят нарушенията? Оценките е, на системите за вътрешен контрол могат да бъдат е, раз... допълнително развити. Е, има, съществуват докладите за дейността, годишните доклади. Това е много добре, но не винаги ясно се оценяват проблемите или малко повече оптимизма понякога. Както казах и в случая с Гърция, програмата АКС. Дигна се резервата за отпускане на фондове, преди да беше ясно дали трябва да бъде правено това. Трябва да се подобри финансовото коригиране и механизмите за връщане на средства. Вчера се говори за това. Единствените оценки на одита по тази тема се съдържат в годишните отчети. Там се изреждат и ограниченията и понякога, тъй като няма точна информация на, от страните членки, се коментира, че има рискове от препокриване в някои области. Според мен комисията значително подобри качеството на информацията, но пак се питаме а, дали е, тя е достатъчно добра, за да е, бъдат и достатъчно надежди е, механизмите за връщане на средства. Комисията, предвид информацията, която има, върши много добра работа, но в края на краищата, когато трябва да се отчитат накрая корекциите и връщанията, си остава да съществува един елемент на неяснота, на несигурност за това доколко надежни са цифрите. Затова бих препоръчал, ако е възможно, когато се говори за корекции и връщане, да се използват същите данни, когато и при одита. Вчера някой коментира, за първ път чувам този тип агрегирани стойности и така нататък. и Аз нямах какво да отговоря. Но не, е, не е умно да се върви по този път. В отчетите си има съответните данни, цифри, те са минали през одит. Това са най-надежните цифри, с които ние разполагаме и а, трябва да се тръгва от тях подобряване на качеството на информацията относно разходите за контрол. Това е, е важно в е, подхода за управление на риска. И тук има много пропуски, то дълго години натрупвани, защото не се отделя достатъчно внимание за това колко струва контрола и съответно дали програмата трябва да се преразгледа или обнови или актуализира. А пък ако е прекалено скъпа, няма нужда да казваме, еми тя е много скъпа, какво можем да направим? Мисля, че много може да се направи за подобряване на картината. Така че е много важно да се отчитат разходите за контрол. А също така и да се налага упростяване, когато се преразглеждат е, правилата и е, регламентите на съществуващи или нови програми. Сега ви представям една таблица, която ще ви даде представа за какво да говоря. Става дума, имаме ниво на грешката и по два начина се търси подобряване. Едното е чрез подобряване на надзор, системите за надзор и контрол. А, а като казвам подобряване, не означава да има повече контрол – по-скоро означава по-добро прилагане на съществуващите контролни механизми. Може да се търси и, от съществуващите системи за контрол по-голяма ефективност. Разбира се, има и вариации, които трябва да бъдат отчетени. Значи на този аспект трябва да се сложи акцент – а от другата страна също може да се приложи натиск, т.е. да се търси по-висока степен на връщане на средствата. Това идва от по-добро управление, по-добро прилагане, не само получаване на по-добра информация, но и също а, мерки, които да дадат възможност не само да се издават нареждания за връщане на средства. Според мен проблема при връщането на средства е, че се издават е, заповеди за това. Но какво се случва с реалното връщане на средства? Мисля, че хората не правят разлика между тези нареждания за връщане на средства и реалното връщане на средства. Добре, има тези нареждания за връщане ние можем ясно да идентифицираме къде според комисията са проблемите, но от издаването на това нареждане до връщането на средствата могат да се случат много неща. Тоест да се, примерно, да се оттеглят проекти, да се заменят с други проекти. Тоест, е, е, нареждането за връщане на средства може да отпадне. И именно там е, информацията ни е много слаба. Знаем, че много дейности се извършват в тази област, но какви са средствата, какви са сумите, не знаем, не можем да, да изчислим. По този начин, прилагайки тези два типа натиск, можем да а, така, сближим горната и долната граница и да а, намалим риска и да го сведем до едно допустимо ниво. А, Примерно в е, замеделието сега се отчитат успехи, но това без цената на доста време. 7-8 години се работи, когато започнахме с подобряване на системи за управление на средствата и така нататък. И малко по малко започваме да виждаме резултатите от миналата година вече ги има. Та, е, могат да се получат резултати, но когато ние стигнем до тях, не означава, че те ще бъдат вечни. Значи трябва винаги да има и елемент на наблюдение и на мониторинг, особено в области, където има по-висок риск или страни, където риска е по-голям. Трябва да съсредоточим е, вниманието си именно там. Затова и преди малко споменах, че трябва да има този тип фокусирано, насочено внимание, насочени проверки. В нашия доклад също огледахме всички специални доклади на палатата и се постарахме да видим какви общи елементи можем да извлечем от тях по линията на критериите за ефективност и ефикасност. Тези 20 доклада, за които тук споменах господин председателя. От всички тези доклади се опитахме да извлечем е, данни за най-общите проблеми. Струва си да помислим малко за тях. Програми за разходване е, на средства. Не, има програми, които не винаги дават е, така наречената добавена стойност на европейско ниво. В края на кръщата европейските фондове не са предназначени да заместват националните фондове. Те искат да те имат за цел да се постигне нещо повече, именно да дефинираме така нареченото понятие добавена стоеност на европейско ниво. Ясно трябва да дефинираме това понятие и е, да го въведем от тук нататък. Смятам, че не е не му отделяме достатъчно внимание. Не е лесно нито за комисията, нито за е, ръководствата на проектите да направят това, но това е важен елемент, затова го формулираме тук. Второ, много от програмите и целите са твърде широки, недостатъчно ясни, а понякога и противоречащи си. И когато се опитваме да сравним целите и да видим дали са постигнати резултатите, започваме да се питаме, ама тази цел защо е формулирана така, тя не може да бъде постигната. Това е проблем. Също така, не винаги е ясна логиката за намеса Тоест, какви са връзките между дейностите, за които се получават средства и е, резултатите, които се търсят. Също критериите за това кой има възможност да получи средства не винаги са достатъчно ясни или са много сложни. Неясно са формулирали ролята и отговорността, особено там, където средствата се управляват съвместно. Също има недостатъци при мониторинга и, мониторинга и оценката. Няма достатъчно достъп до документи, информация, там където има съвместно управление с международни организации. Как може да се подобри качеството на разходване на средствата? Може би трябва да се мисли по-добре как да се прилага и идеята, понятието за добавена стойност на европейско ниво Чухме от председателя Барозо, че това е важен интересен елемент. Когато се планират дейности, трябва да се дава, отдава приоритет на принципите за ясно формулирани цели, упростеност, реализъм, прозрачност и отговорност. Практиката на комисията за предварителни оценки и оценки на въздействията трябва да бъде засилена. Като цяло, комисията изисква всъщност много повече от, е, в тази област, отколкото националните власти. И факта, че става дума за европейски средства – а, налага именно този аспект да бъде засилен. Прегледа на бюджета трябва да бъде а, е, завършен и да се отчитат резултатите, когато се изготвя новата финансова рамка. Трябва да се заложи като приоритет е, подобряването на качеството на планирането на бюджета и разходването на средства. Да се сложи по-голям акцент на резултатите. Комисар Шемета коментира вчера. Мисля, че това е една различна ориентация. Значи, ние трябва да се концентрираме върху това какви могат, какво може да бъде получено на разумна цена, на резултатите интелигентно регулаторна рамка. Smart Regulation на английски президента Барозо употребява този термин доста често и той е важен. Също така трябва да разработиме и в подробности и понятия за допустимия риск, да отчетем разходите и ползите, да, да видим къде се намираме в момента и какво следва да направим от тук нататък, за да постигнем по-добро равновесие на разходите и ползите, така че да не се разходват прекалено много средства, примерно за контрол, а ползите от тези, този контрол да са достатъчно ясни. Това са, колеги, така, основните елементи на доклада, който ние изготвихме, краткия доклад, който изготвихме за комисията и се надяваме, че той ще им даде добри насочващи принципи в тяхната работа през новия мандат. Благодаря. Благодаря. Госпожа Греслер има думата. Благодаря ви много. Мисля, че с основание можем да кажем, че това е едно от последните ви явявания пред нашата комисия. Съжаляваме за това. Също времено искам да ви благодарим. Мисля, че вие се умяхте да превърнете годишните доклади в много по-разбираеми документи. Също отворихте очите ни за някои от проблемите, с които трябва да се справяме в управлението на бюджета. За всичко това ви благодаря. Сега имам няколко въпроса. Вчера ние имахме кратък обмен на мнения с генералния директор по регионалните въпроси и чухме, че 2,7 милиарда от структурните фондове за 2007 Ние искаме да разберем точно колко средства са платени неправомерно и колко са възстановени през 2008. Статистическите данни за 2006 и 2007 са ми известни. Те варират според това кой ги е заявил и какво точно се гледа. Твърди се тук, че системата се е подобрила. Бихте ли подкрепили това с цифри? Ние и а, а, съвета проявяваме интерес към тези въпроси. От пете години, откакто съм тук, не забелязвам особен проблем. А, предвижда се някакви санкции, например, а, какво става с България – не повече от 8% от средствата са замразени. За съжаление, голяма част са загубени. Има система, която не е добре фокусирана, тя е опасна, не изпълнява целите. В е, южната част на Италия имаме същите проблеми, които се повтарят непрекъснато. Защо се случва това? Ние никога не сме проявили изглежда нужната решимост да сложим точка на всичко това. Сега виждаме какви са последиците на бездействието. Например, проблема с Гърция. Интересно би било да чуем какво може да се направи. Аз отбелязах, че специалните доклади, които придружават годишните доклади, разглеждат част от тези проблеми. Колеги, за следващите пет години аз не съм готова да правим същото, каквото правихме през последните пет години, т.е. непрекъснато да правим едни и същи констатации, без да се променя каквото и да било. Благодаря, госпожа Гресле. Кой друг би желал да се изкаже? Господин Либерацки. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo krótko, bo po wystąpieniu pana burmistrza mam takie mieszane. Благодаря ви много. Аз имам смесени чувства, след като изслушах представенето на господин Боничи, тъй като от една страна, когато някой напуска поста си, можем да установим някои а, нови неща, но същевременно изразяваме и съжаление, че човека си тръгва. Трябва ли да изчакаме с освобождаването от отговорност, докато комисията не представи нужната програма за подобряване на състоянието на нещата? Казвате ли това? Правилно ли съм ви разбрал? Госпожа Аяла. Благодаря. Господин Боничи, вие ни оставяте едно наследство и то поставя доста сериозни въпроси. Каква е добавената стойност на европейската политика на бюджетния контрол? Вие Казахте, че няма кой знае каква добавена стойност, но все пак от ваша гледна точка какво се е променило? Европейските институции работят, доколкото това е във възможностите им за подобряване на ефективността. Вие поставихте редица фундаментални въпроси на нашето внимание. Ние сме изправени пред ренационализиране на редица политики, като регионалната, например. Затова искам да ви попитам с натрупания опит, който имате, какво бихте ни казали относно добавената стойност за идните години? Благодаря, господин Гае има думата. На първо място искам също да благодаря на господин Боничи. Мисля, че е много жалко, че ни напускате. От, грума, от името на групата на социалистите и а, демократите ви Желаем всичко най-добро и надяваме се, че в новата ви функция ще можем да се обръщаме към вас за съвети. Аз обичам да цитирам, когато нещо добре е формулирано. Вие казахте, че ситуацията е трудна и мисля да добавя това към музея на удачни фрази. Опитите за намаляване на процента на грешки според вас изисква двояк подход. Опростяването от една страна и увеличаване на събираемостта на средствата, които подлежат на връщане. Аз се надявам, че в тази зала можем да получим малко допълнителна информация, какво може да се направи за по-добри резултати. Благодаря, давам думата на господин Буничи за заключителни думи. Това бяха въпроси, които не са леки, те са, са предизвикателство сами по себе си, за връщането на суми колко погрешно са изплатени те средства. Това, което правим от своя страна, е да разгледаме определената година, да видим къде са грешките, да направим разчет за финансовия ефект и да екстраполираме тази информация за цялата а, година. Това се прави за календарна година – Знаем, че програмите са многогодишни. Ето защо има моменти, в които се извършват корекции на по-късен етап, но те не винаги се улавят при подобен анализ. Ето защо ние се нуждаем от информация за възстановените суми. Комисията правилно подчерта, че става дума за многогодишна програма, но информацията за многогодишния характер и за ефекта от, е, от него остава открит. Има някои елементи, например в земеделието има между 300 и 500 милиона възстановени средства. В кохезионната политика има също няколко стотици милиона. Аз нямам а, е, цифрите пред себе си, но за 2009 в а, е, сферата на регионалното развитие са около 900 милиона. Това са аудитирани средства, но те са доста далече от милиардите, за които понякога чуваме. Затова трябва да сме много по-предпазливи за статистически данни, които се използват. Да си припомним също, че когато казваме поне, това е, е вече на ръба на доверието към статистиката. Средната сума обикновено е по-висока. Да се опитаме да е, приложим този е, подход, за да стигнем до някаква цифра, не е най-разумното, защото обикновено цифрите се оказват доста занижени. За това се казва поне поне 11%, но не се дава цифра. за тази година се казва, че има а, 26 милиарда. но ние не разполагаме с детална информация, която да ни позволи нужния анализ. Трудно е да се направят точни разчети, необходима е много повече работа, защото това е по-сложен процес. Много лесно е да се каже 2,6 милиарда, но трябва да се отчита многогодишния характер, възстановените вече суми и да се взема не най-низката стойност, а средната стойност, която вероятно ще е по-висока. И така, уважаеми колеги, ние публикуваме а, това, което е на ръба на статистическите данни. Има някои технически а, трудности, но аз няма да навлизам в такива подробности поради липсата на време. Но а, факт е, че са изплащани суми, които не е трябвало да бъдат изплащани. Ние не знаем точните суми, защото периодите за приключване по предишните програми не можем да преценим доколко са основа, на която можем да стъпим, доколко са показателни. Цифрите за а, някои други области също не са толкова а, сигурни. Разбира се, това с което разполагаме към момента не е достатъчно, за да преценим какво е нивото на грешки. Това е сфера, в която нещата не вървят особено добре. И така стигам до казаното от господин Либерацки, дали трябва да изчакаме или не. Аз казах това и е миналия път. През тази година има подобрение в сравнение с предходната година, както и в сравнение с по-миналата година и с по-по-миналата година. Но дали това подобрение е достатъчно е... Може да се изразят различни мнения по въпроса. Моят отговор е, че настъпиха някои съществени изменения като положителни развития. Въпросът опира до това дали да си кажем да, ще продължим работа за допълнително подобрение на ситуацията или пък дали не трябва да поискаме един план по какъв начин ще се подобрява положението за няколко години напред. Уважаеми колеги, ако считаме, че като изчакаме до края на годината ще можем да стигнем до решението, тогава не мисля, че проявяваме особен реализъм, тъй като решението е сложно, многостранно, изисква ангажираността на 27-те държави членки, съвместно управление – И тук искам да кажа също, че упростяването е сложно. Например, защо не могат да се опростят правилата за научните изследвания в университетите? Рисковано е а, да се правят научни изследвания. Но това е коментар, който е малко страничен. Мисля, че в Европейския съюз нещата са променени. Може да отчитаме режимните разноски на научно-изследователските отдели. И разбира се, ако аз съм на мястото на изследователите, ще се опита максимална на сума да заложа като режими. Но има а, аудитори, които отиват и казват, да, но вие а, сте получили еди колко си а, режини и ако програмата ви е за а, 10 000, е, вие сте получили 7 000 като режими, това някакси не изглежда разумно. Разбира се, трябва да има лимити, които да са заложени. Понякога може да се даде повече или по-малко, но всичко това трябва да е фактурирано. Комисията ни казва, че в такива случаи се отнасят към а, съвета и се разглеждат резултатите на научните изследвания в университет от една страна с тези в друга страна, докато тези институти не са съвместими, не са съпоставими. Изискват се фактури но често има нарушения и ние сме хванати в капана. Има регламенти, ние отиваме, правим проверките, след това правилата се нарушават. Дали това е измама? В повечето случаи не. Когато имаме съмнение за измама, изпращаме случая на вниманието на Олаф. Но дали това е добро? Не, със сигурност, защото може да доведе до неправомерни вземания, както и до доста голяма изобретателност, защото хората, знаете, че са изобретателни, никак не е трудно да се измислят начин, по който да получат най-висока възвръщаемост на средствата. И това е основен принцип да максимализират постъпленията си и аз никого не съдя за това. Но понякога се казва, че поради това, че не сме дали положително послание, това се интерпретира като разхищение. Може и да е такъв случай, защото се осъществява твърде много контрол, който не води до кой знае какъв резултат. Дори на ниво съвет това упростяване е става доста трудно. Всъщност, води до замразяване, до доста от предложенията, които биха подобрили ситуацията и резултатите. И така стигам до последната точка за резултатността. Нашите специални доклади са важни в това отношение. Тяхното, тяхната цел е да се фокусират върху економичността, ефективността и ефикасността. Ефективността означава, че резултатите са постигнати с вложените, предвидените вложени средства. Така че се прави едно преориентиране в финансовите регламенти, Вместо да се фокусираме върху факторирането, върху проценти, върху допустими разходи и прочее, и прочее, да се фокусираме върху това, което искаме да постигнем. Да се направи разчет на разходите. Става дума за съвместно управление, така или иначе Европейския съюз фиксира някаква сума и казва проекта струва 10 милиона евро, затова делът на Европейският съюз ще бъде 6 милиона при условие, че се завърши проекта чрез прилагане на конкурентни процедури за възлагане на договорите. Също се оказва натиск върху властите да се вместят в разходите. Ако се окаже, че разходите са по-низки, всъщност колко са проектите, които завършват при по-низки от предвидените разходи? Ние може да имаме 1000-1300 операции, които разглеждаме в съда. Не съм намирал никога проблем на занижени разходи. Дали всичко това е възможно? Разбира се, че е. Дали е необходима огромна промяна? Може би в известен смисъл е необходима голяма промяна, но не считам, че е трудно да преразгледаме всички наши регламенти, например в кохезионната политика от тази перспектива. Разбира се, че има съпротива срещу промяната, от различни посоки идва тази съпротива. Първо трябва да има предложение на комисията, да се разгледа от съвета, от Европейския парламент. Това е дълъг процес. Ето защо трябва да се работи бързо, за да може поне за следващия финансов период да започнем добре. Разбира се, няма лесни решения. Не може да стане чудо, но мисля, че постигна значителен напредък. Едно от нещата, които ми направиха силно впечатление вчера, беше, че се поставя ударение върху новия програмен период за структурните фондове. Считаме, че има по-добри регламенти и се надяваме, че ще доведат до по-добри резултати. Но това едва ли ще стане бързо. Процедурата по плащанията е бавна, но какво да кажем за плащанията по предходния програмен период? Дали може да се направи нещо за подобрение там, тъй като процента на грешки за миналата или за тази година ще се са свързани поне в две трети от случаите с кохезионната политика. И тук става дума също за годишните доклади за дейността. Няма достатъчно ресурси за управление с всички тези множество на брой програми в 27 страни, в много региони. Това е много, много сложно много по-сложна, отколкото обичайната ситуация, с която се сблъсква отделна държава членка. Затова трябва да подкрепим усилията на комисията да подобри своите ресурси, за да може да управлява процесите по-добре. Ние като сметна палата имаме доста трудности в това да правим повече в тестовете, аз непрекъснато водя дискусии с колегите ми дали да се раздели кохезионната политика на социален фонд и на регионален фонд. И дали да разделим развитието на селското, селските райони от развитието на селското стопанство – непрекъснато се увеличава извадката за развитие на селските райони, но все още тя не е отделена. На следващо място, как да третираме изследванията, дали като отделно перо. Госпожа Сандолова ще говори за агенциите. Ние имаме толкова много агенции, това е такова огромно предизвикателство да се аудитират всички тези агенции в детайли. Но ние разполагаме и тя и аз с ограничени средства. И последното, с което искам да приключа, пилотните проекти като нова инициатива Имаме четири държави членки, които представят национални декларации. Как можем да използваме техния опит? Има проблем, свързан с времето, с методологията. И така ни излязохме с концепция за съвместни одити, ние се договорихме с три държави членки, две от които представят национални декларации, че когато направят своя анализ, ние ще участваме заедно с тях, ще включим информацията в нашето, нашата декларация за достоверност. Информацията, която използват за националните си декларации, независимо от нас – ние да разполагаме също с по-добра информация за тях, което ще ни позволи да направим по-добра оценка и да използваме тези данни. Това е ново развитие. Ние участвахме с национални аудиторски институции в одити по изпълнението, но в ограничени случаи по ДАС. И така ние се казахме, нека да изчакаме, да видим какви ще са резултатите и дали можем да доразвием работата, съвместните ни усилия в тази посока, като използваме натрупаните умения и знания в държавите членки и нашите собствени умения и знания в сферата на одита. Благодаря. Преминаваме към точка 21 от дневния ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 за агенциите. Госпожа Вероник Матио има думата. Е, благодаря. Съвсем накратко искам да представя доклада по собствена инициатива и след това ще говоря за останалите доклади. Няма да навлизам в подробности за всички 25 агенции, естествено. Три теми има тук основно. На първо място хоризонтални проблеми, пред които са изправени редица агенции. На първо място оперативните кредити имаше прехвърляния на средства и отменяне на средства поради проблеми с оперативните кредити. Някои агенции стават свидетели на значително увеличение на бюджета си. Това трябва да бъде разбрано от парламента. Имаме някои агенции като ECDC, EFSA, Frontex и така нататък, Европейската агенция за сигурност и безопасност на работното място, Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд и Евроюст. Имаме освен това недостатъци свързани с поверяването на различните контракти. Комисията трябва да положи всички усилия, за да подкрепи тези агенции. Трябва да се отчитат препоръките на IAS, все по сигурността на информацията, Агенцията за сигурността на информацията, Европейската железопътна агенция, Юрофанд и така нататък са тези, за които говоря. Качеството на статистиката засяга качеството на работата, естествено. За съжаление, Сметната палата подчерта, че има трудности, проблеми най-вече по отношение на наймането на персонал. Не е приемливо да има служители на непълно работно време на ключови постове. Това засяга прозрачността на процедурите по подбор. Някои агенции не са подписали споразумения за използването на съответната централа в страните приемници. По отношение на препоръките за системите за агенциите, вътрешен одит, комисията приканва агенциите да разрешат съответните трудности и да се справят с недостатъците. Препоръките на IAS не трябва да бъдат пренебрегвани от директорите на агенциите или бордовете на директорите. Тук съм включила параграф за вътрешния одит. Споменавам проблема с информациите и препоръките на системата за вътрешен одит. По този начин парламента ще разбере как точно се правят препоръките пред агенциите. По отношение на дисциплинарните процедури, трябва да имаме борт за дисциплинарните процедури, който да прехвърля случаите на ОЛАВ, след като се направи проучване. Мисля, че трябва да има мрежа от служители на агенциите, която да се подчинява на съответна иерархия. Тя ще играе ролята на дисциплинарен съвет, ролята на директорите. Тя е изключително важна. Тя е свързана с независимостта на агенциите спрямо комисията. Важна е за вътрешната организация на агенциите. Ако искаме да се постигне някакъв напредък, трябва да разгледаме какви качества и умения са необходими, за да се изпълнят функциите в областта на административното и финансовото обучение по отношение на ролята на комисията, въпреки че агенциите са независими разполагат с генерален директор, генерален директор, който изпълнява временно длъжността, той трябва да дава административна помощ. Ролята на комисията е изключително важна, най-вече за малките агенции по отношение на междуинституционалния диалог. Той играе важна роля в сътрудничеството с агенциите. Този подход е важен. Мисля си, че европейските институции трябва да изчакат края на настоящата работа, за да преди да препоръчат създаването на нови агенции, Причините, поради които се предлага създаването на нова агенция, са различни и понякога се припокриват. Можем съответно да очакваме да има искане някои агенции да се след. Има проблеми свързани с големината и броя на персонала в агенциите. Европейския финансов регламент би трябвало да се справи с тези проблеми. Трябва да засегнем въпроса и за големината на бордовете на агенциите. Обикновено има един представител на държава членка. Това е нещо изключително скъпо, най-вече за малките агенции. Европейския полицейски колеж и Европейската агенция за безопасност и сигурност имат, например, проблеми в това отношение. представителите на комисията би трябвало да имат възможност за по-важен глас по време на взимането на решение. По отношение на постигнатите резултати, мисля, че резултатите трябва да бъдат отчетени от парламента по време на процедурата на освобождаване от отговорност. Парламента обаче има нужда от повече информация, за да формулира своето конкретно мнение. Агенциите за бъдеще би трябвало да уведомяват парламента какво са постигнали в рамките на две години чрез създаване на компаративни таблици. Искам да приканя агенциите да очертаят своята работна програма в тясно сътрудничество с стратегията на общността, както и да засилят последователността на своята работа. Добрите практики трябва да бъдат подчертани. Сега ще поговорим малко за СЕПО. От промените в статута на Европейския полицейски колеж насам, знаете, че той стана агенция през 2006 година. За 2006, 2007 и 2008 Сметната палата изрази своите резерви относно регулярността и законността на отчетите има повтарящи се нередности относно присъждането на договорите, има проблеми с човешките ресурси, има проблем с надежността на отчетите, незачитането на някои правила. Някои от трудностите възникват поради използването на различни системи за счетоводство. Имаше различни коментари, направени от бившия директор на СЕПОЛ. Те бяха отчетени аз предлагам да се отложи решението за освобождаване от отговорност. Сега обаче имаме нов директор, господин Банфи, и ние смятаме, че парламентът трябва да даде възможност на СЕПОЛ да поправи нещата максимално бързо. Мисля, че ако отложим освобождането от отговорност за едно ново гласуване през месец октомври, това ще е полезно. Парламента препоръчва да се следва плана за действие за изпълнение на целите. Плана за действие трябва да е готов до 30 юни 2010 година в него трябва да има различни теми и да има разбивка по различните мерки, които ще се предприемат. Искам да се обърна към вътрешните служби за одит на комисията и към съответната генерална дирекция да окажат подкрепа. Освен това, бих искала Сметната палата да ни даде своето мнение за въвеждането на този план колкото се може по-бързо. Фронтекс. Проблема на Frontex е особено интересен за парламента и неговата институция, която се занимава с бюджета. Още веднъж, както и в миналото, в Frontex има голяма степен на прехвърляния и спирания или отмяна на плащанията. Искам да подчертая важността на доброто сътрудничество между агенциите на държавите членки, които се занимават с прякото изпълнение на бюджета. Накрая за Frontex и за СЕПОЛ Жалко е, че списъка на членовете на съветите, управителните съвети не се публикуват на веб страницата. Това трябва да се направи от гледна точка на прозрачността. Това трябва да стане за тези две агенции, някои конкретни елементи относно агенциите, другите агенции. На първо място Галилео съда даде своето мнение относно декларацията за достоверност и законността и редовността на отчетите. Сметната палата оспорва някои елементи в а, тези програми. Спешният доклад на Сметната палата относно Галилео ще трябва да се върнем към конфликта между Центъра и комисията относно пенсиите. Този конфликт трябва да бъде разрешен. Сметната палата отбелязва, че този конфликт е на стоеност няколко милиона. евро юст. Quant aux résultats et à l'efficacité d'Eurojust, en juger, Eurojust manque Евроюст не изпълнява показателите за е, добро управление. И има проблеми с координацията между бюджета и работната програма. Освен това, никой от 26-те препоръки от вътрешния одит не са били изпълнени. Що се отнася до е, Сезар? Окончателният бюджет, който е прият, е крайно нереалистичен, както показва и много ниското ниво на освояване на кредитите. Сметната палата трябваше да представи мнение и е категоричен, че финансовия регламент трябва да съответства на съответните законодателни е, документи на общността. И накрая ИТЕР. Е, връщам ви към мнението на Сметната палата и препоръките, които трябва да бъдат е, следвани. Палатата констатира, че финансови регламент ИТЕР като цяло се основава на принципите на управление на финансовите – но има нужда от някои изменения по някои конкретни точки. Е, става дума за закъснели плащания за вноските на членовете, е, отпускане на помощи и преходни разпоредби. Обръщаме внимание за ролята на вътрешния одит на комисията за ИТЕР. Трябва да се спазват същите правомощия, които са предвидени и в, кадр, в рамковия а, регламент за финансовата дейност. Регламента за ИТЕР не трябва да се позовава единствено на разпоредбите за вътрешните одит на комисията. И накрая искам да поздравя три агенции ЕФСА, тя е изключително добре координирана. Също Агенцията за химическите продукти и Агенцията по околна среда. Благодаря, госпожо Матио. Ако правилно съм разбрал, вие покрихте точки от 21 до 46 наведнъж. Сега ще дам думата на господин Енхаузе. Благодаря. Искам накратко да започна от там, където госпожа Гресле приключи преди малко. Говоря за липсата на последователност. Нека да очертая някои критерии. Липса на яснота, липса на точност. Европейските депутати обичат да се оплакват колко Недостойна и слаба е позицията на Европейския парламент в рамката на останалите институции. Мисля си обаче, че първо ще трябва да се справим с нашите собствени слабости, да разгледаме последиците от нашите собствени решения и липсата на тежест на нашите решения. Този доклад доказва още веднъж, че не липсва точност и яснота. Мисля, че трябва да имаме по-голяма доза точност и да покажем, че можем да контролираме нещата. Имам няколко предложения за допълнения, които Е, ще направя. Е, мисля, че трябва да затворим всички агенции, които нарушават принципа на субсидиарността. Може би трябва да кажем кои агенции трябва да бъдат е, след и повтаряме това от известно време. Знаете за кои агенции говоря. Трябва да кажем ясно какви са имената. Трябва да кажем колко членове във всеки един управителен съвет трябва да има във всяка една агенция. Трябва да бъдем особено конкретни. Въобще трябва да контролираме вземането на решение. И накрая, но не и на последно място, тези агенции трябва да имат понякога червена светлина пред себе си. Не можем да създаваме постоянно нови агенции, ако те не изпълняват своите задачи. Благодаря. Ще дам думата на члена на Европейската сметна палата, госпожа Сандалова, ако иска да се изкаже. Благодаря, господин председателю. Нямам какво да добавя. Ще следвам искането на парламента за двете становища. Това е обичайно искане. Благодаря ви още веднъж за доброто сътрудничество. Благодаря, господин Ставракакис. Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам доклада на госпожа Матио. Искам да й благодаря за отличната работа. Нейният доклад по собствена инициатива съдържа всички уместни хоризонтни въпроси, хоризонтални въпроси, които трябва да бъдат засегнати по отношение на контрола и финансовото управление на европейските агенции. Мисля, че трябва по-внимателно да разгледаме резултатите, които постигат агенциите. Подкрепям идеята агенциите да изготвят многогодишни работни програми в съответствие с многогодишната стратегия на Европейския съюз. Още един въпрос, който беше много уместен, е свързан с слабостите, които вътрешната система за одит откри за 2008 година в процедурите по обществени поръчки. Доклада на Европейската сметна палата също очертава тези проблеми, предлагат се добри решения. големия брой прехвърляния на средства и от отмени на плащанията трябва да а, бъдат коригирани. Мисля, че комисията трябва да даде цялата необходима административна помощ на агенциите. По отношение на Европейския полицейски колеж, госпожа Матио и останалите колеги докладчици в Сянка знаят каква беше моята първоначална позиция по отношение на СЕПОЛ. Тя беше различна. Възоснова на следните факти. На първо място, Европейския парламент освободи все по от отговорност за 2007 година. На второ място Европейската сметна палата даде квалифицирано становище за колежа през 2008 година и на трето място отбелязва се, че има промяна и подобрение на ситуацията между 2007-2008 година. Аз смятах, че трябва да се даде освобождаване от отговорност, но това да стане възоснова на сериозно изразяване на мнение и сериозни резерви. Обаче имаше мнозинство във всички политически групи да се отложи освобождаването от отговорност и аз се присъединих към тази позиция. Надявам се, че новия директор на СИПОЛ ще прегърне тази възможност и ще приложи онези мерки, за които се говори в доклада на Европейската сметна палата. Иска ли някой да се изкаже сега? Не, добре, значи следващото ни заседание ще е на 15 март. 10 минутна почивка и след това ще започнем заседание на координаторите и ще продължим работата от тази сутрин.